votes. Περνάμε ψήφου. Разяснение на вота. Госпожи и господа, по проекта на бюджета за 2011 година. Господин Фокс, една минута имате. Драги колеги, послушайте. Имаме много желащи да разяснят вода си. Трябва много да внимаваме с времето. Ще Прекъсвам всеки с изтичането на една минута. Съжалявам, но така ще правя. Господин Фокс, една минута. Благодаря, господин председателю. Искам да обясня защо гласувах против бюджета за 2011 година. Гласувах против него, тъй като във време на затягане на коланите Европейският съюз трябва да покаже самоограничения. Трябва да ограничаваме своите разходи, а не да ги увеличаваме. Според мен е срамно, че комисията първоначално предложи 6% увеличение и парламентът го подкрепи. Смятам, че моят министър-председател Дейвид Камерън се справи добре, като а, свали увеличението до 2,9%, но знаем, че това бе компромис. И не беше компромис, от който британските консерватори бяха удовлетворени. Затова аз гласувах с гордост против екстравагантността на Европейския съюз. Господин председателю, важно е, че за първ път парламентът има възможност да приеме бюджета – Мисля, че в по-нататъчната работа парламентът трябва да следи за това Европейският съюз да увеличи собствените си средства, както и бюджетът да се използва за постигане целите на политиката за опазване на околната среда. Така ще до... принесем за озеленяването на економиката. Благодаря, господин председателю, за разлика от колегите Фокс, аз също смятам, че в време на затягане на коланите, а, как можем, когато правителствата а, ограничават разходите, а, а, да а, си увеличаваме парите? Ние самите трябва да затегнем коланите. Ние не трябва да искаме увеличаване или замразяване, а ограничаване на бюджета, така че да накоплаците в Европейския съюз да се отнасят сериозно към политиците си. Да знаят, че ние споделяме мъката с тях, а не да изглеждаме като избран елит, който не обръща внимание на техните мъки. Еджеевска. И кирия... По доклада на Яджеевска госпожа Матера.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 тук трябва да има много голямо доверие между съвета и парламента. Мога да кажа, че при приемането на този бюджет не се стигна до много голямо доверие. Призовавам както комисията, така и съветът да зачитат правомощията на Европейския парламент, тъй като те са суверени правомощия на парламента по отношение на бюджета. Господин Ханен. Една минута. Господин председателю, вчера се питах дали не съм се върнал назад с машината на времето в 70-те години. Днес се питам дали не съм в 17 век. Томас Джеферсън казваше, че някак си са склонни политиците към корупция, към измами и към разхищение. какъв хубав цитат. Ние непрекъснато покачваме цифрите въпреки опитите на 27-те държави членки да ограничат разходите си. Така става, когато няма връзка между данъчно облагане, представителство и разходи. Единственият начин, по който можем да върнем цифрите там, където очаква да ги види общественото мнение, е да възстановим в ръцете на националните парламенти, на националните депутати отговорността за бюджета. Това очакват и техните избиратели. Госпожа Москардини. Президенте, ле агенцила, сиамо siamo Господин председателю, ние сме за доклада. Искаме да благодарим на докладчика за така подробния текст, но смятаме, че този доклад трябва да създаде предпоставки за ново равнище на дисциплина. В миналото са приемани мерки, които не са били ясни и са имали отрицателно отражение върху а, приходите, както и върху разходите на средства на накоплаците, върху бюджетната дисциплина. А, когато говорим за надзорния орган, а, който следи дейността на финансовите институции, нуждаем се от съвременна финансова система, която да обслужва интересите на гражданите. Благодарим на докладчик. Господин Яре, на минута. Господин Яр. Благодаря, господин председателю. Въпросът е кой ще контролира надзорните органи и институции. Трябва да има някакво одобрение на процедурата дори за един футболен матч. Е, така че въпросите за кредитоспособността, солидността на банките и финансовите продукти а, а, това не са въпроси, които да бъдат оставени в ръцете на агенциите за кредитен рейтинг. Те се превръщат в монополи, ако не подлежат на някакъв контрол. Те се превръщат в органи със собствен суверенитет. Даже в Библията е казано да нямате друг Бог освен мен, а пък тук тези институции се изживяват като богове. Би трябвало да създадем условия за контрол върху тези агенции. Парламента трябва да си зададе този въпрос и да се запита дали не трябва да приеме такива механизми за контрол. Госпожа Матера. Колеги, вот... Благодаря, господин председателю. Колеги, Гласуването по проекто бюджета за 2011 година а, сложи край на една нова тежка процедура, а, която обаче бе свързана с а, нови правомощия за бюджетните органи. Бе необходим компромиси и жертви както от парламента, така и от съвета. трябваше да избегнем риска от това да се работи с по една 12 от бюджета за миналата година. Така, достигнахме резултати, но трябва да посочим с пръсто нези, които поставиха под заплаха програмата за ИТЕР, както и програмата за гъвкавост. Няма да можем сега да финансираме дейност, която е предписана от Лисабонския договор. От януари 2011 година трябва да зададем приоритети, които да могат да се ползват с финансова устойчивост или с устойчиво финансиране през следващия период. Господин Бели, по доклада Вайс Гербер. Благодаря. Господин председател, необходимостта от е, усъвършенстване на метрологичните системи е на лице. Аз съм убеден, че това е първата стъпка към фундаментална реформа в е, сферата. Необходимо е да отделим е, необходимите ресурси за този въпрос. Е, и да преценяваме, да анализираме точно как се отразяват тези нови нормативни актове, като в съответствие с потребностите внасяме и необходимите корекции. Е, сигурен съм, че е, този акт ще отговаря на новите изисквания. Нека обаче да не правим така, че най-доброто да се превръща във враг на доброто. Все пак да знаем кое е реалистично. Сега обяснение на вота по доклада Ламасур, госпожа Рода. Мастела, една лепто. Господин Мастела, една минута. Благодаря, господин председателю. Лисабонския договор внесе една голяма новост във връзка с демократичното функциониране на Съюза. Предвиди се този конкретен инструмент за участие на населението в дебатите за Европа. Всъщност нова концепция за транснационална демокрация въведе Лисабонския договор. И това снабдява Европейския съюз с нова форма на демокрация с участието на гражданите. Всички граждани ще могат директно да сезират комисията с искане за внасене на нормативен проект. Ние е, с удовлетвореност работихме по проекта на комисията – доколкото участието на гражданите в изработването на политиките и приемането на решенията укрепва демократичната легитимност на нашето законодателство, на нашия съюз и превръща съюза в съюз на гражданите. Една минута, госпожа Билбао. Но тя не е там. Gracias, buen día. Eh, in primo luogo vorrei esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione dell'iniziativa cittadina Благодаря, искам да кажа колко съм удовлетворен е, от одобряването на акта за е, гражданската инициатива. Аз е, бях докладчик в Сянка. В същото време съжалявам, че нашия парламент не одобри два фундаментални въпроса а именно, хората над 16 годишна възраст също да могат да се подписват при тези инициативи и да се осигури право на гласуване на жителите, а не само на гражданите. Е, това всъщност не беше предвидено и от Лисабонския договор и това бе част от причините е, да му се противопоставим на времето. Господин Родов, една минута det fremmer borgernes mulighed for deltagelse og det gør eu langt mere tilgængeligt. vi har fra parlamentets side sørget for at opregne nogle ens... Изключително важно е това участие на гражданите. Ние се опитахме да направим така, че да подкрепим инициативата на гражданите, да я направим достъпна, тъй като а, механизмът е от изключително значение. Разбира се, трябва да има минимално равнище на участие и трябва да се знае каква е ролята на Европейския парламент в този тип инициативи. Гражданинът трябва да има право на достъп до работата на парламента. Всъщност това е изключително важно, за да може гражданинът да упражнява прерогативите си правилно. Това е истинската основа за пълнотатъчното участие на гражданите в управление. Puhemies. Господин Такова, една минута. Господин председател, що се отнася до гражданската инициатива, наистина вярно е, че с Лисабонския договор ние подпомагаме участието на гражданите в управлението, когато един милион човека подпишат дадена инициатива, път тя ще бъде подета или ще може да, да върви по процедурата. Но дали това е достатъчно? Гражданите трябва да участват в демократичните действия и процеси. И чрез тази практика ние трябва да можем да поставяме на предно место това, което е най-важно за гра... нашите съграждани и най-важно много защитаващо техните интереси. Наистина трябва да стимулираме гражданите да участват в такива инициативи. Благодаря, господин Локегард. Една минута. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към всичко, което беше казано до тук това е на чудесна инициатива, с която провеждаме експеримент. Мисля, че ще означава още повече работа за нас, но въпреки това тя е изключително важна за гражданите и за това ние трябва да я подкрепим. Изключително важно е, ако искаме да постигнем целите, които сме си поставили и приели, това е право на нашите съграждани, което постепенно се превръща в все по-важен инструмент за участието на нашите съграждани в делата на Европа. Благодаря. Една минута. Проследих законодателната процедура във връзка с гражданската инициатива и за това съм благодарна на свършеното от съвета и от комисията също, но да видим как ще се проведат първите такива инициативи, тъй като започнаха да се събират подписи да кажем във връзка с хуманното отношение към животните и експериментирането върху животни. Вече са събрани доста гласове. Да се надяваме, че такава тази инициатива ще постави край на експериментите върху животни и а, освен всичко останало научно вече е доказано, че има альтернативи на експериментите върху, върху животни. Благодаря, господин Фокс, една минута. Господин председател, вярвам, че гражданската инициатива може да бъде полезна, защото ще даде възможност на гражданите да говорят пряко на комисията, но въпросът остава. Как ще реагира комисията? на предложения, които не харесва. Защото можем да очакваме голям брой инициативи, които ще изискват от комисията да прави повече и да ставаме все повече Европа. И то много ентусиазирано ще го правят хората. А какво ще стане, ако комисията реши, че не иска да го прави или а, ако става въпрос за увеличаване или за намаляване на средства, за данъчното облагане и така нататък. Затова моя въпрос е какво ще направи комисията? Как ще реагира, когато дадени граждански инициативи не са това, което на тях им харесва. Дали ще ги обяви за прекалени? Благодаря за вниманието. Господин Кели, една минута. Благодаря ви, господин председател. Бях щастлив да гласувам за тези препоръки и резолюции. Аз смятам, че докладчикът е свършил чудесна работа, както за нас, така и за нашите съграждани в Европа. Преди около година приехме Лисабонския договор, но какво се оказва, че доста комплицирани стават нещата покрай законодателните актове, ето защо е толкова важно а гражданската инициатива да бъде стимулирани, а да бъде стимулирана като такава. И така гражданите ще могат а, да изразят и да бъдат чути а, с, а, какви са техните проблеми, какво искат да се промени. И накрая бих искал да приключа, казвайки с една стара пословица в Ирландия. Доброто начало води до добър край. Госпожа Синклер, една минута. Господин председател, това е срам за демокрацията. в гражданската инициатива има толкова много елементи на Лисабонския договор. И о, какво се получава? Че след като гражданската инициатива приключи като процедура, комисията ще решава дали ще продължи да работи по тази инициатива или не. И какво се случва? Още веднъж виждаме как Европейския съюз не взима предвид амбициите, проблемите, интересите на хората, живеещи в Европа. в името на Бога моля да променим нещата. Благодаря. А сега да преминем към представянето на работната програма на комисията за 2011 година. Благодаря, господин председател. Финансовата криза е големият проблем, голямото предизвикателство. Надявам се, че комисията ще може а, да свърши работата си така, както а, е планирала от гледна точка на солидарността вътре в рамките на Европейския съюз и на общата ни валута. Ние трябва да направим всичко възможно, за да защитим тази наша обща валута. През 2011 година комисията ще проведе първата първото си проучване на а, растежа на годишна основа. Това е нещо много съществено, а за да знаем дали вървим в правилната посока към устойчиво развитие. Ние сме половин милиард. Ние трябва да направим необходимото, да подпомогнем работата на комисията, а за да станем силата, която искаме да бъдем. Благодаря. Господин Клейс, имате думата. Благодаря, господин председател. По няколко причини гласувах против, но основната причина е, че държавите членки са длъжни да внасят 0,7% от БВП за помощта за развитие. За да може помощта за развитие да има смисъл, трябва да сме наясно, че Принципът за, суб, за субсидиарност трябва да се спазва и в параграф 50 се иска комисията да върви в тази посока, да, запа, да поддържа ритъма и темпото. Аз не виждам никакъв ритъм и а, никакво темпо. В Турция, например, се нарушават правата на човека и се засилва ислямизацията. по доклада за стратегията Европейски съюз и Африка. Господин Клайс, за една минута. Благодаря, господин председател. В тази резолюция има едно и две положителни неща, като това, че се осъжда участието на престъпника Мугабе в Лисабонската среща на върха е, и изтичането на мозъци от африканския континент. Трябва да подчертаем развитието на капацитет в селското стопанство, но процента 0,7% е, е абсурд 1 милиард долара отпускани за Африка, просто засилват проблемите на този континент. Аз мисля, че ние трябва да засилим борбата си срещу незаконното изтичане на капитали. И по отношение на параграфа за иммиграцията, ние не сме доволни от нея и затова гласувахме против. Господин Камал. Една минута. Благодаря, господин председател. Когато погледнем в какво тежко състояние се намират много африкански държави, естествено искаме да им помогнем да преодолеят бедността, но трябва да сме по-разумни, когато използваме помощта, когато има природно бедствие помощта играе жизнено важна роля. По отношение на дългосрочното развитие обаче, помощта ни не се използва както трябва. Не е редно парите на данакоплаците да се изпращат на правителства в Африка, които не управляват държавите си по достоен начин и парите не стигат до нези, които имат най-нужда от тях. За да насърчим развитието, трябва да помогнем на предприемачите, така че да създадат богатство и да подпомогнат усилията за излизане от бедността. Трябва да насърчим търговията и развитието, а не да увеличим парите за помощ. Господин, господин Ханан. Благодаря, господин председател. Заедно с много депутати наскоро бях на среща на върха АКТБ в Киншаса, официално втората най- втората страна, в която индекса на щастието е веднага до Зимбабве. Но нещата могат да се променят там, ако, могат, ако се смени правителството. Демократична република Конго преувеличава трагедията на Африка. Може да се обвини колониализма малко по- с малко повече сила, отколкото в съседните страни. Разбира се и проклятието на природните богатства, което води до което води това, че политиката е битка за власт. Само, че има липса на национално чист, чувство, на национално единство. Ако обича страната си, плаща и данъците си. Никой не прави това в Киншаса и предполагам, и мисля, че за това споменавам този факт. Аз бих искал президента да дойде в страна, в която няма никакъв патриотизъм и да види какво ще стане. Всъщност, вие успяхте да, преско... да пресрочите времето. Забележително за вас. Това трябва да се запише в личната ви биография. Поздравления за това. работната програма на комисията 2011. Господин Сайер. Благодаря, господин председател. Всички ние знаем, че в резултат на финансовата криза държавните пенсионни фондове са много привлекателни, защото предлагат сигурност. Много страни се опитаха да премахнат държавния стълб на този фонд държат, въпреки че това е в компетенциите на държавите членки, се води европейски дебат по пенсионната система. Приветствам това, че трите най-големи групи в Европейския парламент подкрепиха работната програма на комисията и точка 300 на програмата подчертава, че държавният стълб трябва да се засили. Моята страна, Унгария, вчера предприе важна стъпка в тази насока, като прие закон в този смисъл. Бялата и зелена книга трябва да съответстват на този дух и затова аз приветствам това решение. Докладът ГАО, господин Мастела, една минута. Господин председател, новата международна архитектура по Лисабонския договор предвижда ефективна гаранция на правата на човека като важна предпоставка. Аз гласувах за този доклад, защото смятам, че, е, но, че вътрешната политика е много важна защита на правата на човека. Смятам, че системният подход към тези права е много важно, за да могат онези, които са извърши нарушения, да бъдат а, държани отговорни. Влизането в сила на Лисабонския договор промени из основи а, правната, а, правната ситуация прие се хартата за основни права. Постига се баланс между права и задължения. Господин Андиноро, една минута. Благодаря, господин председател. Аз реших да гласувам за този доклад. Моята група също реши да гласува, но аз гласувах за, защото съм убеден, че този доклад има важна институционална роля. Той се приема в момент, в който ние преосмисляме правата на правомощите на Европейския съюз като имаме предвид реформите в съответствие с Лисабонския договор, искаме да подчертаем значението на този въпрос. Подкрепата вътре в парламента е категорична. Успяхме да постигнем компромис, на чиято основа да спазваме буквата на договора. Това е в интерес на институциите. Господин Таклер, една минута. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя Кинга Гал за прекрасния му доклад за основните права в Европейския съюз. Трябва да помним обаче, че все още в Съюза предстои да направим много. За съжаление, не всички хора могат да се ползват в пълна степен от правата си на практика. Пример за това е голямото ромско мълцинство. Те не осъществяват правата си. Същото може да се каже за свободата на мнение. Това е много важен въпрос. Естествено, ние тук имаме а, наградата Сахаров, но в Европа също понякога липсва а, свобода на изразяване. Е, някои наши колеги е, ходят е, с охранители, тъй като се страхуват за сигурността си. Поради това, което казват, би трябвало в Европейския съюз всички да се ползват с едни и същи права. Благодаря, господин председателю. Знаем, че дейността на италианското правителство – е, непрестанно нарушава хартата за основните права. Около 10 точки от тази харта се нарушават е, с е, споразумението с Либия, също така имаме специален закон, който преследва пресата. Гражданите нямат възможност да изразяват предпочитанията си. Вчера правителството спечели вота на недоверие благодарение на няколко депутати от опозицията, които лично признаха, че са обещавали пари и постове. Ви, вижте какво, тук не, не сте в италианския парламент. Реплика. Не, говорим за нарушаване на основните права. Корупцията личи във всекидневните факти нашия главен корупционист Берлускони можем да се изразяваме в Европейския парламент, без да ни се пречи. Господин председателю, така не може да се продължава. Това не може да се прави в залата на парламента. Нямате думата, госпожо. И не можете да прекъсвате други оратори по този начин. Госпожа Алваро, давам ви още 30 секунди. Продължете. Микрофон, моля. На 9 декември Европейският парламент отбеляза Деня за борба с корупцията. Вчера Италианският парламент всъщност за първи път а, предприе действия за легализиране на корупцията сред депутатите. Do you, would you... Quando il tuo turno parli. Uh, Председателят. За последен път ви го казвам, госпожо. Ако още веднъж скочите на крака и прекъснете заседанието, ще ви помоля да излезете от залата. Надявам се, че бях е достатъчно ясен. Госпожа Алфано, вие приключихте ли? Имате ли нужда от още време? Sentito l'intervento io avrei finito. Se qualcuno non ha sentito sono costretta a ripeterlo ένα λεπτό. Да, приключи, господин председател. Госпожа Петикайнен, тук е. Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä... Господин председател, с одобряването на Лисабонския договор някои ключови сфери придобиха значение за основните права. И ние трябва да следим за зачитането на тези основни права. Трябва да ги утвърждаваме във всяка сфера на политиката и във всяка държава членка максимално ефективно. Това е особено важно за отделните лица, но и за институциите. Това е важно за постигането на а, общите цели. И за тази цел директивата, която в момента е в застой в съвета, трябва да бъде раздвижена. Необходимо е, е да се намесваме, когато правата на човека се нарушават. И е, да не да не допускаме мълчаливата дискриминация, унази за която хората просто не се обаждат. Благодаря. Гласувах против този доклад. Като фламандски журналист смятам за неприемливо национализмът да се поставя на една нога а, с ксенофобията и а, расизма. Има а, случаи, в които а, мерки за национална политика се блокират, докато комисията прецени дали да започне официално процедура за неизпълнение на договорите. Това е неприемливо като ситуация. Резултатната политика на експулсирането в бъдеще може да се окаже блокирана по този начин в Европейската комисия и това позволява на комисията да прави каквото си иска и да потъпква правомощията на държавите членки. А те имат тези правомощи. Господин Ханан, една минута. Господин председател, приложение към а, 1984 година Джордж Оруел а, написа как може да се опоручава а, езикът. А, знак Е, той е, прави интерпретации е, на тема свободен, така че свободата напълно изчезва. А всъщност това става с думата свободен в нашия свят. Сега вече от свобода да се изразявам, от свобода да получавам нещо, свободата се превръща в право. Право да работите, право да вършите нещо друго. Е, ние имаме нужда от гаранции за личната свобода, а не от права, които да насочваме към другите. Всъщност, вместо да се утвърждава правото ни да бъдем третирани еднакво, ние утвърждаваме правото да бъдем третирани различно. Това не е демокрация, това не е легитимно. Господин е, Ранцули, една минута. Госпожа Ранцоли. Благодаря, господин председателю. Извинявам се за преди малко, обаче като италианка не мога да се съглася госпожа Алфано да продължава да използва времето за разяснение на вота, за да разисква какво е станало в италианския парламент. Вчера италианския парламент поименно гласува доверие на правителството. Това е демонстрация на а, демокрация. А, и а, исках само да кажа, че съм гласувала за доклада на господин Жовен. Господин председателю, колеги, убедени сме а, в а, положителната роля на рекламата за конкурентоспособността, за съревнованието между предприятията в полза на потребителите. Разбира се, рекламата трябва да има своите ограничения. В противен случай тя става натрапчива. Все по-често се искат от потребителя все по-деликатни данни и той ги дава без да е наясно с последиците. И за това аз се радвам, че в доклада си господин Жовен засегна и е, някои от най-уязвимите потребители, а именно децата. Arvoisa puhemies, е, mainonta... Госпожа Перикайнен. Господин председателю, рекламата често се използва за даване на информация на потребителите. Чрез нея те могат да вземат решение основано на информация и тя трябва да бъде ограничена от наречените етични кодекси. последък обаче mainontana. Sen vuoksi, arvoisa Виждаме как а, а, децата стават обект на рекламите, техен адресат. Парламентът трябва да обърне особено внимание на този въпрос и на по-късен етап да предвиди необходимата защита. Господин председател, наистина това е нещо много важно за функционирането на пазара и за предоставяне на все по-големи възможности пред потребителите. Но няма контрол върху а, това, което става в интернет, ми се струва. Ние трябва да направим необходимото, за да се повиши отговорността и в рекламите по интернет и също така да се уважава а, личното пространство на хората, които ползват интернет. Трябва да и да направим необходимото, за да а, се избягват рекламите, които се използват в момента за привличане на децата. Спрете да използвате Батман, Спайдермен и други срещу нашите деца. Благодаря ви, господин председател. А сега по доклада на Бенстен, господин Хигинс, една минута. Господин Хигинс. Господин председател работих по този доклад и гласувах за него. Трябва да разглеждаме енергийната ефективност, разбира се, от желание да намалим консумацията на електрическа енергия. Много често дискутираме възобновяемите енергийни източници, но е много лесно да забравим това, което правим фактически, потребявайки електрическа енергия. Искам да поздравя докладчика за добре свършената работа. Благодаря, господин председател. Господин Родов, една минута. Благодаря, господин председател. Да, е интересна реакция получихме от нашата колега горе от Италия. В Канкун миналата седмица нещата не се придвижиха напред по посока борба с климатичните изменения. Но сега като че ли направихме с този доклад една стъпка напред. Защото този доклад показва, че енергийната ефективност е наистина най-добрия начин за намаляване на консумацията на енергия и съответно защита на ресурсите. Но дали ще успеем да стигнем до тези 20% през 2020? Този доклад съдържа много предложения за решения. сега трябва да бъдат приложени те. И за това искам да благодаря на господин Бенсен, да го поздравя за отличната му работа. Благодаря. Госпожа Марко Найта, една минута. Докладът на господин Бенсън е наистина не само много важен, но и много добре направен. По отношение на енергийната ефективност аз гласувах за, разбира се, защото става въпрос за много повече неща от е, енергетиката. Целите на Канкун, постигнатото до тук, енергийната ефективност е една от най-важните и един от най-добрите начини за атаку, за справяне с а, екологичните проблеми от страна на държавите членки от Европейския съюз, но ние имаме нужда от финансова подкрепа, което означава, че трябва да се постигне споразумение между комисията и държавите членки. Това е изключително важна тема за толкова много сектори жилищно строителство, транспорт и какво ли още не. Ето защо този документ за мен е отличен, защото съдържа поредица от отлични решения на този проблем. Благодаря. Господин председател, аз също гласувах за този доклад относно енергийната ефективност. Ние сме се ангажирали с стратегията 2020, а да направим необходимото по отношение потреблението на енергия. Но след като сме формулирали тези цели и сме ги приели, всички ние трябва да се ангажираме и здраво да заработим за тяхното постигане. Също така, ние трябва да правим необходимото а, не само Европа да си поставя такива цели, да се опитва да ги изпълнява. Целият свят трябва да се ангажира, защото иначе климатичните изменения няма да се променят. Ние трябва също така да не забравяме, че трябва да сме конкурентно способни в глобално и съответно да съчетаем двете неща. Благодаря. Госпожа Алфано за една минута. Благодаря много, господин председател. Мисля, че не трябва да изоставяме, когато става въпрос за предизвикателствата, свързани с климата климатичните изменения, разбира се, са пряко свързани с енергийната ефективност и ето защо Европа трябва да бъде пионер в това отношение. Економическото е, економическият растеж, разбира се, означава да се откриват нови работни места, но те трябва да са в сектори, които са екологосъобразно, като например производството на електроенергия от други възобновяеми източници. Ние трябва наистина да направим необходимото, за да постигнем и реализираме целите си. Благодаря, госпожа Питекайнен една минута. Господин председател, аз гласувах за този амбициозен и ангажиращ доклад и работна програма. Не можем да се борим с промените в климата само чрез формулиране на международни цели. Не, ние трябва да приемем, да а, обмислим и приемем най-ефективните мерки за това. Ето защо ние имаме нужда от всеобхватни и ангажиращи, а правно ангажиращи мерки, които да предвиждат и санкции. Благодаря. Аплодирате ли ме или искате да по процедурен въпрос да вземете думата, което е странно в момент, в който се обяснява вота. Аплодирам, разбира се. Но искам да повдигна и процедурен въпрос, а именно Нека, няма да казвам нищо за а, това, че има хора, които си използват правата, а, за да обиждат а, правителствата си, като тази наша колега, която го направи преди малко спрямо италианското а, правителство. Аз не смятам, че трябва да използваме времето си, за да обиждаме своето си правителство, което е нещо, което не е правилно. Ами тогава ще се запише името за обяснение на вод по всички а, водове и тогава ще мога да правя каквото си искам. Е, не знам дали разбирате, казва председателя, че това не беше по а, процедурата. Моята задача е да там възможност на членовете на Европейския парламент да кажат това, което искат в съответствие с правилата, а не да им казвам какво да казват. Така че благодаря ви за коментара, но много настоявам членовете на Европейския парламент да се държат прилично и възпитано спрямо един а, друг е и да спазват а, времето, което им е предоставено. А какво ще кажат е не е моя работа. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Само няколко думи от мен по промените в климата. Възобновяемите енергийни източници са много важни. Има какво обаче да се направи в областта на енергийната ефективност. Ето защо приветствам този доклад. Особено по отношение на обществените сгради, дори и тази сграда. Извинявайте, господин председател. Ах, колегите, които говорят зад мен, не ми дават възможност да кажа това, което искам да кажа. И така, в областта на сградите има какво да се направи тази сграда също и много обществени сгради в Брюксел. Те трябва да станат по-енергийно ефективни. Също въжи и за транспорта. Разхищаващи дизел двигатели следва да бъдат, следва да се направи нещо за тях. Много страни приеха мярката наречена зелена флаг. По този начин се създават е, и положителни нагласи сред гражданите. Благодаря. Стигаме до края на обясненията на вота. Прекъсвам заседанието и продължаваме в 3 е, часа.